Colin, Colin, if they pay play it's a paper for looks So. Uh, И така, преминаваме към темата Еразъм Плюс. В дневния ред се още пише Еразъм за всички. Но това трябва да е в изключено, за да видим какво трябва да променим. През ноември 2012 година гласувахме доклада и възоснова на това през декември беше даден мандат за провеждане на преговори с съвета. Участва в качеството си на председател на комисията и в качеството си на докладчик. Имаше и докладчици в Сянка, които също участваха. Искам да кажа, че се опитвах да работя в тясно сътрудничество с всички докладчици в Сянка, за да успеем да постигнем един разумен компромис. В преговорите участваха и представители на съвета и на председателството и на 26 юни приключиха преговорите, като резултатът беше Резултатите от преговорите бяха потвърдени от представители на Корепер. Получихме и писмо от, постоянния, от представителя на постоянното представителство и а, председателя на комитета. Пише, че а, парламента а, ще ще по-скоро, че те ще одобрят позицията на парламента, ако парламента одобри тяхно, тяхното предложение. Ако до Страсбург няма други изменения, ще трябва да се гласува само с да или с не, защото месеци наред преговаряхме, за да постигнем компромис. Документа включва в себе си отделни програми но въпреки всичко се, ем, са включени и отделните особености, обхващащи и е, други области. Всичко е под една шапка но не така както беше преди Еразъм за всички, а сега програмите ем, са със своите специфични особености, програмата за младеща, Галилей и други. сега не означава, е, че всички програми ще са под една шапка, шапката на Еразмус, ами че всяка програма ще бъде ам, обсъждана сама за себе си, всеки ще знае за какво става въпрос. Има програма Младеща в движение или Младеща в действие. Тази програма е подплатена сега със собствен, със собствена бюджетна линия. И това трябва да, бъде, да стане осезаемо в самата програма. През лятото трябваше да се борим за това. Постигнатото по време на триалога да бъде подплатено със съответните финансови средства, а не просто някъде е, да е, изчезнат е, тези средства и да бъдат използвани за други цели. Програмата обхваща периода от 2014 до 2020 година. Знаем, че има увеличаване с 47 процента. Не знам дали в други области това се счита за задоволително, но за нас това е за, е, за, за нас този процент е прекалено малък. Но а, е, почти повече от половината преди ще се опитаме да направим възможно най-доброто, което, е, което може да се постигне с е, тези средства. 12,77 милиарда евро са средствата. Имаше един спорен аспект. Всички в комисията понякога бяха срещу комисията и срещу съвета, но относно темата за магистърските образователни степени ставаше въпрос за отпускане на кредит – Имаше някои, които искаха да бъдат внесени ограничения, но в крайна сметка беше казано, нека да не се предвижда прекалено голяма сума, но след като измине половината от срока по програмата, да се направи един преглед, да се види дали не може да се отпуска кредит за ам, завършване на магистърска образователна степен в чужбина. Смятам, че си заслужаваше цялото усилие. Това е, е едно ново предложение за тези, които искат да се възползват от него. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка и още веднъж мога да кажа, че компромисът, който беше постигнат е много добър и той отбелязва значителен напредък в сравнение с първоначалното предложение на комисията. Той е а, по четлив, ако така мога да се изразя, и по-дружелюбен към а, потребителите. Благодаря още веднъж на комисията за а, готовността да оказва съдействие има ли представители на комисията? Да. Радвам се тогава, радвам се, че има двама представители. Още веднъж искам да ви благодаря. Би ми се искало тази програма да е толкова успешна, колкото през последните години. Това означава, че в крайна сметка ще изразходим всичко, с каквото разполагаме. Ам, искам да кажа, че за Еразъм винаги трябва да има пари. Не трябва да се случва така, както се случи миналото и по миналото година, че изведнъж нямаше повече средства. Трябва да има средства, с които да бъде изпълнена програмата. А, и а, необходимо е да се търсят средства, разбира се, допълнителни средства и то от държавите членки. Имаше колеги, които взеха участие по време на тристранните срещи. Искат ли нещо да допълнят те? Не, доволни са. Добре, нека да преминем към гласуването. Кой е за този компромис? Е, извинявайте, ако някой иска да каже нещо, моля. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ти, Дорис. Да, наистина някои подобрения бяха постигнати. Това не подлежи на съмнение, що се отнася до подпрограмите и някои от програмите. Искам още веднъж от името на Зелените да кажа, че ние ще подкрепим програмата днес, защото смятаме, че постигнатите компромиси са добри, но имам две критики, които искам да изразя. Става въпроса за тези, които участват в програма, обучение с практика. инфраструктурата не е достатъчна. необходимо е също да се предвидят средства и за това в рамките на МФР. Има ли още някой, който иска да каже нещо? Искам да допълня нещо. Програмата Леонардо, свързана с чиракуването или съвместяването на обучение с практиката, една част от това, което се отпускаше за програмата, сега се отпуска от Европейският социален фонд. Ако не беше така, щяхме да вложим повече средства. Но от съвета и от комисията ни беше казано, а, всичко, което излиза извън рамките на тази програма. И е, това, което е свързано с безработицата, това са действия, които ам, се покриват от Европейския социален фонд и трябва да се заложи а, е, повече на тях в бъдеще. Ако няма някой друг, госпожа Ферхайн. Държавите членки трябва да адаптират своите програми към Европейският социален фонд и да бъде предвидено това и в оперативните програми. Председателят, да, Искам да кажа, това е много добро предложение. Ще има и преговори с коалиционните партньори в Германия. Ще се държи на това тези теми да бъдат взети предвид и то на сериозно а не да се говорят само празни приказки. Моля, гласувайте. Искаш. Край или. Край на гласуването. Някои не могат да гласуват. Добре. Марике за и ти си за. 19 плюс 2, 21 за, няма против и един въздържал се. Много ви благодаря. Смятам, че е, свършихме много добра работа. И така преминаваме към следващата точка. <laughs> и така, преминаваме към програмата Творческа Европа. На 18 декември 2012 година Комисията по култура а, очерта темите, които да са предмет на преговори. Предмет на преговори. Преговорите след това започнаха. Госпожа Силвия Коста беше докладчика. Е, докладчици в Сянка, Жан Марика, Марика Шаке, Хелка Трюпел, Лота Биски, е, който за съжаление почина междувременно и Гегайски. Аз бях председател на тази преговаряща комисия и в тристранните срещи участваха представители на литовското и на ирландското председателство на 17 септември 2013 година. Стигнахме до споразумение. Силвия Коста иска да каже нещо по темата. Mm, благодаря, госпожо председател. Бих искала да ви благодаря а, за активното сътрудничество и за преговорите, в които се зачитаха много от изискванията на парламент. Искам да благодаря и на докладчиците в Сянка за помощта за секретарията, на секретарията за тяхното сътрудничество. И мисля, че с тази програма, която а, приближава много повече проблемите на аудиовизуалните техники близо до сърцето на европейците, мисля, че с стъпките, които предприехме, направихме крачка в вярната посока. Толкова много неща бяха казани в парламента за историческото наследство и за всичко, за културното наследство. Мисля, че ние обогатихме, обогатихме темата. Искам да кажа три неща. Можем да бъдем конкретни за ясните цели на а, програмата. Мисля, че запазихме идеята новаторски банковското предложение, гаранционните фондове, заемите. Сега вече ни е много по-ясно какво може да се направи. Разглеждахме два проблема стойността на културното наследство и в материално изражение и развитието на социалното включване, някои групи, например младите хора – проблема на мобилността. Аз малко бях разочарована от това, че въпреки усилията ни имаше намаление на бюджета, по-малко отколкото се опасявахме в началото, но все пак още от самото начало а, ние се надявахме, че ще има увеличение в бюджета от 10%. Искам да подчертая, че ние работихме много усилено с колегите от комисията, заедно с други парламентарни комисии по Еразъм 2020 и структурните фондове. Думата култура изобщо не фигурираше там, когато се говори за стратегически фондове. Да, наистина и може да има значително финансиране по силата на Хоризонт 2020 година. Това фигурира в текста, например, там където се говори, че структурните фондове трябва да подкрепят киното, например, но можем да осигурим синергия с, с институциите. Именно на това настояваше парламента и това беше предвидено от комисията. Работихме на базата на солидарност, по-добра информираност от страна на колегите, доста добре поработихме и отстоявахме онова, което беше важно за нас, особено в аудиовизуалната сфера, на влизането на нови хора в пазара. Искам да благодаря на всички, искам да ви помоля да подкрепите текста, който е резултат от много дълга и тежка работа. На 16 октомври имаше среща с Кора Пери и с посланика Пошас. Имаше и писмо, което беше получено Посланникът потвърждава, че през е, ноември, ако бъде одобрен документ от всички три институции, нещата вече ще са е, окончателно решени, няма да има никакви спорове вече и всичко ще се приложи на практика. Благодаря на Силвия, благодаря и на докладчиците в Сянка. Не беше толкова просто да се постигне споразумение по тази програма, да си излезе на рамките на бизнеса, но тази, при тази програма става въпрос за нещо повече от а, само бизнеса. Колегата Хелга има думата. Аз също искам да изложа нашата позиция. Наистина постигнахме няколко компромиси. Някои от недостатъците на програмата бяха коригирани. Има повече ам, помощ, повече подкрепа за НПО и за по-малките програми в областта на творческите сектори. Освен това, отново, отново искам да спомена връзката на тези програми с МФР и че тяхто значение трябва да бъде подчертано. Председателят, двете програми и най-вече програмата свързана с културата това са програми, които ни дават възможност да придадем ам, европейска добавена стойност. Ние не провеждаме политика в областта на културата за Германия или за Естония, ами ние се опитваме да поставим на преден план ам, идеи и проекти в областта на културата. Това е целта на въпросните програми, програмата за мобилно също е така. Разбира се, не могат да се определят средства а, в такъв размер, какъвто се определя за земеделието. А, в тази област, в областта на културата, нещата стоят по друг начин. Не може да се дава толкова пари за земеделие, пък да не се предвижат средства за култура. Не може да се говори, че едната политика е а, е, чисто европейска и определяща, пък другата не е толкова важна. Необходими са повече средства за култура, но когато съвета каже не, а, трудно се променят нещата, но все пак запазихме увеличение от 8%. Иска ли още някой да вземе думата? Не. Тогава, моля, гласувайте. Geschlossen. Край на гласуването. 21 гласа за. Марике, отново ли нямаш? 20 плюс 21 за, няма против и един въздържал се. Благодаря. Сега искам да ви помоля да не излизате. Искам да кажа нещо за наградата Люкс. Госпожо Макларкин, а, остани тук. Става въпрос за а, твоя филм. Моля ти се, остани. Пет минути. Наградата Лукс. Моля ви, останете. Пет минути. Става ли? Добре. Започваме днес с конкурса Лукс. Това е седмото издание на този конкурс. Има много, много интересни теми, които са включени в конкурса Европейски идеи и проблеми. За първи път има две жени, които а, участват в продукциите са ръководители на тези продукции. За първи път има и британски филм в конкурса, затова, мила Ема, те помолих да останеш. Единият, единият филм се казва Миели или Мед. От, това е една италианско-френска копродукция. Вторият филм е белгийски The Broken Circle Breakdown – и Себичният гигант The Selfish Giant е третият филм от Британия. Тези филми е, играят много важна роля вече и на световната сцена. Ам, има различни начини, по които могат да се гледат тези филми. От 5 ноември до 10 декември може да гледате тези филми на видео он demand или на запис при поискване. Обърнете се към секретаря, секретарята, отговарящ за конкурска лукс. Те ще ви дадат код и чрез този код може да гледате филма. Имате, само, имате нужда само от интернет връзка и може да, видите, да гледате и трите филма. Тези филми ам, са с субтитри 23 на 24 езика. Може така да гледате филма. Никога не е имало такъв вариант филмите да са с субтитри на всичките 24 езици. В Бозар също можете да гледате тези продукции на 7, ноември, на 7 декември, на 13 ноември в Бозар. Също ще е много приятно да се гледат филмите. И тук също при нас. Не знам точно кога. Кога ще бъдат прожектирани филмите на третия етаж? На 25, на 25 ноември започва прожектирането на третия етаж. Знаете къде. До началото на декември ще бъдат прожектирани тези филми и може в брошурите също да видите кога ам, могат да се гледат филмите. В, на собствения ви език, на мачения ви език, може да получите брошура с съответната информация, да видите за какво става въпрос за всеки един филм. Искам да помоля Марисела и Енрих, и двамата не са тук, а, да ги поздравя. Брошурите са прекрасни, много добре са направени и се приемат много добре в целия Европейския, Европейски съюз. Колегата Камаева беше в Кьон вчера, когато беше началото. В Берлин също следващата седмица ам, ние ще следим какво се случва по време на тази филмова седмица и а, на следващо място в Загреб бяха проведени ам, филмови дни, по време на които се прожектира филмите, номинирани от Лукс. В Севилия също ще има филмов фестивал. По време на а, биеналето в Виена също ще бъдат показани тези филми. Това е една прекрасна идея, която се роди преди 7 години навсякъде в филмовия свят. Филмите бяха прияти много добре. В Венеция, в Кан, навсякъде наградата Лук съществува. Тя е много привлекателна. Е, има делегации на парламента във всички страни столици и а, сега се привличат хора, които до сега не са се интересували това, кое, което се случва на европейско ниво, защото най-вече се говори за земеделие и за други такива теми, които не са интересни за всички. Освен това, трябва да се даде възможност на всеки да гласува. Та, това гласуване не е свързано с нашето гласуване, е, което трябва да проведем през ноември и декември. Ние трябва да гласуваме, е, като, е, след като гледаме филмите. Всичко го пише в вашите документи. Може да се гласува и по интернет. Прави се опита да се поддържа общуването с зрителите и то до следващата година, докато бъдат излъчени ам, следващите а, филми, които са потенциални а, кандидати за наградата Лукс. Смятам, че наградата Лукс е обект на много голям интерес и а, Комисията по бюджет вече не може да ни спъва работата защото конкурса придоби много голямо значение. На 11 декември, когато ще бъде връчена наградата в парламента, след като гласуваме, се излъчва победител. Всички филми са с субтитри и също победител, филмът, който ще спечели наградата, ще ще бъде пригоден за гледане от незрящи и хора с слухови проблеми. Ще поканим ръководителя на биеналето в Венеция, ще поканим и а, други важни лица и ще имаме шанса да създадем едно, един, едно друго впечатление за парламента, което не сме създавали до сега. Необходимо е средствата за комуникация да бъде използвани по такъв начин, че да бъдат привлечени повече хора и също с сюжети, които се отнасят и до нашата работа. Относно френския филм, спомняте си темата за бежанците или темата за чужденците, темата за убийства на честа. Това са много важни теми, които могат да ни отворят очите за съществуващите проблеми в Европейския съюз. Това са трите брошури, в които може да всичко за филмите. Има и DVD. Всички, които са тук, ще получат по едно DVD. Може и да поискате да ви се изпрати DVD, може и ам, в интернет да гледате записи на филмите при поискване. Това е което исках да кажа. Всяка година, когато представяме филмите в Венеция за първи път, първите филми, които предлагаме, Работим заедно с председателя на Venice Day, Европа Cinema. Работим с млади хора от всички 28 държави членки. Хо, а, млади хора, които а, обичат киното. Всички филми могат да бъдат гледани, филми като участват в Биеналето, всички могат да се сприятелят, да общуват едни с други. Представете си, 28 различни националности се срещат, за, могат да общуват през тази една седмица и за първи път ще има представители на Харватия. Даваме възможност на тези млади хора и младите хора също правят нещо. Те публикуват ам, своите мнения в блоговете. Ам, ще направим и един а, малък а, е, кратък филм е, за тези млади хора и преди да се излъчи е, основният номинираният филм, ще се покаже и този кратък филм за младите хора. Така направихме при две години на Биеналето. Един младеж дойде при мен и ме пита а, вие ли сте госпожа пак? И, а, и аз му казах да и той каза аз съм един от 27-те. Ами много хубаво казах аз. Този младеж каза, че са една група от четирима на това биенале, че са се срещнали с много други млади хора. Това е един прекрасен инструмент, с който се здобихме. Колегата Онеста, колега от Зелените също а, взе участие при подготовката. Ам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 награда. Много съм ангажиран с, с това, което се случва с а, киното в Германия. А, както знаете, те наистина насърчават а, тези филми много силно. Прожектирал съм филми на млади хора, които наистина седнаха и обсъждаха проблемите в Европа. И наистина смятам, че трябва да засилим тези нови практики в Германия, в Полша, където нашите служби на Европейския парламент наистина насърчават европейското кино, европейските филми. И фантастично е, наистина толкова много може да се постигне чрез филмите и призовавам да се направи това. И аз искам да добавя малко информация, с която можете да ползвате в рамките на наградата Лукс, френското, неправ... не, френската неправителствена организация, която се занимава с тези въпроси. Аз съм председател за решение да прожектира всички филми, получили наградата Лукс през последните 20 години, ако техните автори от, предложат своите, освободят своите а, авторски права. Това ще бъде безплатно и наистина тези филми третират европейска тематика и ще бъде много добре, ако могат да бъдат широко показани Силвия. И аз искам да благодаря на Торис пак за извършеното от нея, за нейната ангажираност, за страстната и работа. Аз съм била в Венеция, в други градове. Тази инициатива се разрасна и наистина сме свидетели на сериозно ангажиране от млади кинематографи. И мисля, че е много важно за Европа и за култура. Всичко това е много ценно. И мисля, че миналата година използването и е, е, по-тясното ангажиране на службите на Европейския парламент е, при прожектирането на филми беше наистина много положително явление. Сега ще има прожект секции и в Венеция, но и в други държави, в други градове, които, тъй като интересът е много голям. Забравих, че Силвия винаги беше с мен, когато бяхме в Венеция, защото обсъдихме тези проблеми. И Маркос Кория беше с, с мен, те живеят близо до Венеция и много високо ценя вашето присъщие, госпожа Хани Уайл. Благодаря за вашия ентусиазъм по отношение на това, че има и британски филм. Това ми носи голямо удовлетворение. Погледнах е, току-що предоставената информация и е, бих използвала думата е, красиво. Наистина това е красиво. Много съм въодушевена този филм наистина е отражение на социалните проблеми и това е една от силните страни на тази награда. Някои от нещата, с които ние се занимаваме тук, е, са представени по по-различен начин и наистина много се вълнувам от наградата в Люксембург и благодарности към всички, които са допринесли за нея тази година. Благодаря ви наистина. Това, което аз мога да кажа е да потвърдя всичко казано от госпожа Пак. Е, вчера в е, Кьолн имаше една невероятна вечер. Е, залата беше препълнена. Три пъти през деня бяха направени прожекции и винаги беше пълна залата. Смятам, че всичко това беше чудесно. Срещнах се с член на журито също така вчера. Обсъдихме някои теми. Така че през изминалите години бяхме свидетели на много хубави филми. В Дюсселдорф бяха показани след това. Вие сте права, така достигаме до хора, с които иначе не бихме могли да проведем разговори. Европейската самоличност е нещо, което се създава не само чрез представянето на филми. И аз вчера казах, ето, изгледайте една хубава, весела европейска комедия. Все пак и тя ни представя нас такива, каквито сме. Така ще достигнем до една по-широка аудитория. А, да, вярно е, че филмите, които подбираме, са се съсредоточени върху проблемите, но ако хората излязат от залата усмихнати, може би ще постигнем много повече. И това бе е едно от нещата, което обсъждахме вчера. Може би така ще постигнем повече, така че много се надявам до година да имаме и някоя комедия. И аз казах това на журито, защото хората идват при мен и казват, Дорис, толкова сме натъжени. Е, света, разбира се, не е прекрасен. Знам, разбирам това, което казахте. Може би така ще станат съпричастни много повече а, колеги. А, та, това съм го казвала няколко пъти. Не е лесно, но ние не сме членове на журито. В журито са хора, които искат нещо екстравагантно, кинематография, която е сложна, многопластова, но няма да е лесно. Това са трите филма, които спечелиха този път. Въпреки, че има проблеми, пак можем да подходим с усмивка. Вот, Пьер, uh... Il Имаше един филм, който беше прекрасна романтична комедия, която се нарича Испанското общежитие. Искам да ви кажа, че човек може да отиде там с носна кърпичка, защото филма е и тъжен, или защото е много трогателен. Имаше един филм за Килиманджаро, който беше много хубав. Там можеше да се плаче, да се смеем, беше прекрасен. Има колеги, които винаги ни казват, трябва да има по-весели филми. Още веднъж Марисела стани. Това е Марисела. А, станете. Това са двамата души, които свършиха всичко и работиха до късна нощ. Благодаря много. Хенрих и Марисело. И сега преминаваме към следващата точка от дневния ред, след като изчерпахме наградата Лукс. Тематичен модел Б проучване на тематичен модел за качеството на образованието и грижите в ранна детска възраст. Това е проучване от господин Линдебом. През май 2011 беше прият доклад, свързан с образованието и грижите в ранна детска възраст. Внесе се по-голямо разбиране по една така важна тема за това как трябва да се подхожда към образованието в ранна детска възраст. Беше проведено проучване как стоят нещата в Европейския съюз с, с грижите в ранна детска възраст. Отделът, който се занимава с проучвания, поръча извършването на едно такова проучване, което ще ни бъде представено сега. Господин Хертиан Индебом ще ни представи проучването, моля за не повече от 15 минути. Uh, ще представя констатациите до които стигнахме в хода на това проучване, заедно с колегите от Пантея, Холандски изследователски институт, направихме това проучване. Сега искам да се спра на няколко теми. Най-напред е, предисторията, целите на проучването, ще направим оценка на рамката и накрая основни констатации, заключения, препоръки. Ще има време и за въпроси. Преди да премина към констатациите, искам да ви представя предисторията на това проучване. Политиката по отношение на ранното детство засяга всички родители в ЕСЕ, защото това е свързвано с образованието, грижите за най-младите, участието на пазара на труда и би трябвало на децата да се предоставят равни възможности за достъп до образование. И на европейско равнище и в отделните държави членки има а, едно една промяна към предоставяне на повече възможности за грижи за децата. В съобщението на комисията от 2011 тази тема е определена като основополагаща за социалната интеграция, личното, личностното развитие и по-нататък намирането на раба на равнищата на Европейския съюз, държавите членки по-скоро обръщат внимание на включването на децата в системата, а не толкова на качеството. Според е, целите от Барселона 2012 година до 2020 година би трябвало да бъдат предоставени а, е, места за децата и да, те да бъдат обхванати в 95%. Бе създадена една тематична работна група с представител държавите членки и заинтересованите лица, които да работят в тази посока. Нека сега да се вгледаме по-внимателно в стъпките, които са предприяти на европейско равнище. А именно това е информацията, която бе използвана за нашето изследване. През 2002 година в Барселона държавите членки взеха решение деца на 3 годишна възраст да бъдат обхванати в 90% и на възраст до 2 години 33% от децата следва да бъдат обхванати. До 2020 година би трябвало в детските градини да има места за 95% от децата на възраст от 4 години и повече. Това определено посочва, че положителни резултати могат да бъдат постигнати само чрез качествени грижи, вместо да се набляга само на покритието. Европейските институции се отнасят много сериозно към това и през 2011 година и комисията, и Европейският парламент чрез своите резолюции формулира качествените елементи на грижите за децата и политиките, които държавите членки следва да приемат. До каква степен обаче можем да открием тези елементи в отделните държави членки? За да направим това, ние подходихме двояко към темата. Направихме събеседвания с заинтересованите лица на европейско равнище, но тъй като грижите за децата са предимно в правомощията на държавите членки, ние направихме един преглед на състоянието на тези системи в държавите членки, какви са възможностите, недостатъците и какво може да бъде усъвършенствено. Поручихме грижите за децата в е, държавите членки чрез проверка на документи. Направихме и по-подробни изследвания. Обърнахме внимание най-вече на 6 държави, където сами събирахме доказателства чрез срещи с разборчици на политика. Съсредоточихме върху Испания, Нидерландия, Румъния, Ирландия и Германия, където най-вече обърнахме внимание най-вече на Северен Рейн, Вестфалия Подбора бе направен на базата на географски признаци, но също така искахме да обхванем и различни по своя вид а, системи за грижи за децата, за да получим ясна представа какво на практика се случва в тези центрове за грижи. Да видим каква е политиката в а, столиците и в Брюксел и какво се прави на място. Успяхме да установим някои положителни практики, които са описани подробно в доклада ни. В този момент Европейската комисия разработва един открит метод на, за координация за а, ранно детско образование и грижи. В хода на нашето изследване ние се спряхме върху приоритетите, които са посочени в резолюцията на Европейския парламент и от комисията. В тази таблица сме направили една съпоставка на онова, което е обозначено като приоритет от комисията и онова, което парламента разпознава като приоритет. Така имаме една ясна рамка и насоченост на изследването. Определили сме какви са политическите, правните рамки, кадровото обезпечаване и на последно място участието на родителите при разработването на тези проекти. Така че тук в нашето изследване са заложено именно тези насоки. Искам сега да се спра на участието, обхващането на децата до 4 годишна възраст и е, заложените цели до 2020. 95 обхващане е показано тук в е, черната линия, хоризонталната – Тук виждаме как се развива обхващането на децата възоснова на последните данни на Евростат. Сините колони отразяват включването на децата на 4 годишна възраст. В жълто са показани измененията и до какви нива е било стигнато до 2010 година. А в червено са показани, е показан спада – Както виждате, в Европейския съюз имаме видимо развитие и големи разлики между държавите членки в периода 2000-2010 година и имаме съвсем ограничен брой случаи, в които се забелязва спад трябва да вземем предвид и въздействието, което оказва кризата от 2008 година на сам. В нашето изследване доказваме, че тази криза има отрицателно въздействие в цяла Европа и може би не сме обхванали и всичко, и целият този ефект през 2010 година. Много родители са останали без работа, ограничени са им ресурсите, за да плащат за грижи за децата. Същото време са правят съкръщение в субсидиите, така че е много вероятно тези родители сами да полагат грижи за децата си. Ето това е нещо, което трябва да бъде следено внимателно в държавите членки и от европейските институции през идните години. Подобни статистики и жалони обаче крият някои значими рискове. Държавите членки може да обърнат внимание само на разходите, но не и на качеството на грижите. На второ място е, държавите членки имат стимули да обхващат е, децата в системата за грижи, но да се насочат преимуществено към онези, които носят по-големи печалби. Добър пример в това отношение, с който се сблъскахме, е Финландия. Там имаме най-низки показатели, както виждате, що се отнася до участие, но в Финлия, Финландия редовно се правят е, анализи, за да могат е, и е, съсловията в по-неизгодно положение също да могат да получат достъп до системата. На други места се обръща повече внимание на широко обхващане на децата, без да се обръща внимание на качествените показатели. Политиката по отношение за, на грижите за децата трябва а, да обхваща всички, а не само да а, обръща внимание на тези групи, до които се достига най-лесно. Друг елемент е, е качеството на националните системи. Изследванията за сега сочат, че прехода от грижи за децата към образователната система е, може да протича най-гладко там, където имаме интегрирани системи. В някои държави членки продължава да има голяма пропаст е, между грижите за деца по 4 годишна възраст и преминаването към училищната система. В други страни тези две системи имат по-добра спойка. Що се отнася до качеството, то ще има отражение върху качеството на образованието. Въведени са в минимални стандарти в повечето държави членки. Един от най-важните въпроси в момента при тези съкрещения на бюджетите е как доставчиците на грижите за деца могат да постигнат повече а, и да а, удовлетворят минималните изисквания по закон. Например, в Ирландия има национална рамка за гарантиране на качеството е въведена, която окоръжава преподавателите и доставчиците, вместо да се съобразяват с минималните стандарти, да се стремят да постигнат повече. Така се насърчават е, учителите да взаимодействат с колегите, за да могат напрекъснато да повишават стандарта на услугите. Но всичко това зависи от нещо много важно, именно финансирането. Възвръщаемостта на този род е, инвестиция е много по-висока, отколкото другаде, но бюджетите за този род грижи за децата в целия Европейски съюз, особено сега предвид економическата и финансовата криза, са ограничени и това пряко въздейства на качеството на грижите и достъпа на групите в по- а, положение. Има големи разлики в бюджетите за детските заведения и това, което се прави по линия на образованието и програмите за оценка на а, учащите се. В шесте държави членки също така установихме, че има минимални а, изисквания за квалификация – и ако има такива рамки, като онази, която е внедрена в Ирландия, така ще може да се направи преглед на водещите практики и взаимодействието с децата. Необходимо е служителите да могат да правят такива прегледи, за да усъвършенстват качеството на услугата в Европейския съюз, както показваме в нашата таблица а, има въведени минимални изисквания за децата до 3 годишна възраст. На картата виждате разликите в а, Европейския съюз. Освен това, правим наблюдението, че в неформалния сектор в някои държави и членки е въведена професионализация. В Германия, например, в Северен Рейн, Фалия са започнали да разработват мултифункционални семейни центрове. Там има хора, които полагат грижи за децата, които не са част от официалната система за детски грижи, но са преминали допълнително обучение и са доусъвършенствали своите умения. Що се отнася до а, учебните програми, има огромно разнообразие от подходи, зависимост от традициите и образователната култура. Все повече се обръща внимание на образованието в Европейския съюз. В някои държави членки наскоро, например, е въведено обучение за деца в предучилищна възраст в Румъния, например, съвсем наскоро, в Финландия са въвели една година предучилищна подготовка. Що се отнася до ролята на родителите, Политиката е разнородна. В много случаи самите доставчици на услугата определят тази политика и ролята на родителите се взема предвид. Предвид всичко това, което се случва в държавите членки, в Европейския съюз в цялост, можем да кажем, че разработването на политика за ранни грижи за децата все още се намира в зародиш. Има определени цели за обхващането на децата, но няма единно виждане на европейско равнище и в държавите членки за това, що е то качество – на ранната грижа за децата и образованието. Има разнообразни подходи, има разнообразни виждания и практика. Някои държави членки имат напълно интегрирана система за такива грижи, в други държави членки системата е по-разпокъсана в зависимост от възрастовите групи на децата и много често до самите доставчици определят политиката. Политиката най-вече обръща внимание на обхващането на децата в системата, вместо на някои други критерии. Е изключително важно политиките да обхващат и качествените показатели Предприемат се някои стъпки от тематичната работна а, група, за да можем да обединим в едно различните подходи и поетапно да ги интегрираме. Целта е да бъде изградена една качествена рамка и това ще е първа стъпка към общо виждане а, за истинския смисъл на системата от грижи и образование за децата. Необходимо е да има а, подпомагане за изработването на тази рамка. Тъй като се намираме в началото на развитие на тази система, може би държавите членки трябва да изградят едни политически нагласи, които да заложат на по-нататъчното развитие. Определили сме някои решаващи фактори, които биха осигурили а, успешна координация Тези фактори са изложени тук. Висока степен на институционализация, въвеждането на жалони измерители, участие на заинтересованите страни, и преодоляване на различията между държавите членки. Всичко това е описано много по-подробно, за да може този процес да постигне успех. Парламентът би могъл да окоръжи комисията да предприеме необходимите стъпки. На първо място трябва да има политическа ангажираност на представителите на гражданството, на самото гражданство, необходим, все още вече има такава политическа ангажираност. Различните държави членки полагат усилия за подобряване на качеството на грижите за децата. Така че този критерий за политическа ангажираност като че ли е на лице. На второ място много държави членки би трябвало да подходят сериозно към този проблем но той не се съзира като такъв от всички. Това е национално правомощие, няма общ европейски подход, но в момента работната група, която се координира от Европейската комисия, разработва а, един глосар за грижите за децата в Европейския съюз. Препоръчваме Европейския парламент и Европейската комисия да не подценяват значимостта на един демократичен дебат възоснава на общите виждания. Високата степен на институционализация също е необходима за успеха на отворения метод за координация, за подобряване на политиката за грижите за децата. Тематичната работна група работи заедно с представители. Освен това, успоредно има и една работна група на заинтересованите страни за обмен на водещи практики. И на четвърто място трябва да има конкретни цели и показатели и измерители. Ако има такива, държавите членки ще могат да оценяват постигнатия напредък и в същото време да упражнят натиск за повишаване на качеството в държавите членки, за да не се окаже някоя държава членка в дъното на таблицата – на европейско равнище е, има един показател, който е въведен. Тази, е, този показател е обхващането на 95% от децата в системата. Това може да е един стимул за повишаване на качеството на грижите и тематичната група може да разработи допълнителни качествени показатели – европейските институции би следвало да обърнат особено внимание на това изискване, тъй като той е двигател за, а, тази, за този отворен метод за координация, което би осигурило по-доброто качество на грижите за децата в ранна възраст. Заинтересованите страни също могат да спомогнат за успеха на а, този метод. В момента имаме група на заинтересованите лица, но няма взаимодействие между тези две работни групи на тематичната група и на заинтересованите лица. Би трябвало да си взаимодействат повече с помощта на комисията. Насоки, координация на целите – е нещо, което може да бъде устойчиво, само ако всички имат възможност да изкажат своето мнение и бъдат чути. За да бъде постигнат напредък, трябва да бъдат преодолени конфликтите между държавите членки и нежеланието за участие. И държавите членки и комисията биха могли да упражнят натиск за разработването на политики, и такъв един процес на открита координация може да спомогне за преодоляване на конфликтите. В момента е трудно да се каже дали такива съществуват, но тъй като са много разнородни системите, то тогава би могло да се изведат някои общи насоки. И парламентът и комисията имат лостове за влияние по този критерий да се определи един общ проблем, да се разработят общи жалони и показатели и парламентът и комисията могат да спомогнат за внедряването на този открит метод за координация за грижи за деца в ранна възраст. Какво могат да направят държавите членки? Най-важните неща, които установихме в проучването на равнище държава членка. Първо, изключително важно, политиките, които се разработват в държавите членки, да се основават на ясни данни. Много често установихме политики, които се стартират без достатъчна емпирична подкрепа. Някои политики се основават на американски проучвания, в които бяха проучвани големи кохорти, но на европейско равнище не съществуват такива мащабни проучвания. На второ място, независимо от сегашната цел да се постигне 95% включване на 4 годишните, не се обръща внимание на не а, а, облагодетелстваните групи, които стават в 5%. Вместо да се увеличава участието, а, би трябвало да се разшири обхващането, за така че да обхванат, а, да се обхванат държави в някои от селските региони на страните. Има достатъчно данни в подкрепа на интегриращите структури и за премахването на изкуствените възрастови бариери стратезиите, стратезите, които отговарят за включването на най-малките деца, трябва да поддържат тесни контакти с колегите си, за да може да се създаде най-подходящата среда за децата да се развиват. Следователно, трябва да се повишава качеството на предоставените услуги. Трябва да се създадат стимули за подобряване на качеството на образованието. Нещо, като е изключително важно е да има достатъчно компетентен персонал. Има достатъчно данни в проучването, което да изисква допълнителна квалификация на персонала. Общото правило е колкото по-високо, по-висока квалификацията на персонала, толкова е по-добро качеството. Изключително важно е държавите членки да настояват за повишаване на квалификацията, с... но не може това да се направи без да се предоставя финансиране. Държавите членки трябва да удържат на поетия ангажимент за повишаване на качеството. Една последна препоръка е да не се подценява въздействието на економическата криза. Намаляването на бюджетите за грижата за децата и тяхното образование обикновено засяга най-много необлагодетелстваните групи. Държавите членки би трябвало да а, подценяват това. Нобелист Хекман каза, че трябва да не се е, пести нито едно евро, защото всяко евро изразходвано в ранна детска възраст има най-висока степен на възвръщаеност. Благодаря, господин Линдебом, казва председателката. Имаме много желаещи да се изкажат. Госпожо Ханибал. Да, искам да благодаря за много изчерпателния, много полезен доклад. Благодаря ви за вложените усилия. Много е насърчително и общо съгласие съществува за ситуацията в целия Европейски съюз. Радвам се, че сте посветили време на отворения метод за координация, защото трябва наистина нещо да се направи. Много често получаваме доклади, които са много интересни, но те не водят до никъде начина по който вие сте подходили може да бъде предоставен на държавите членки. Естествено, това е в рамките на техните правомощия, не наши. И се радвам, че вие сте се съсредоточили вниманието си върху отворения метод на координация, защото това е една възможност, която може да използваме и може би не в обозримото бъдеще, но все пак трябва да а, приближим системите, които се прилагат в държавите членки. Това обаче не е чак толкова важно. Важно е общата цел към а, подобряване на процеса. Приветствам това и мисля, че това, което ние трябва да направим в комисията е да следим следим процеса и да насърчаваме общуването, може би да упражним, да наблюдаваме ситуацията в съответните държави. Още веднъж искам да ви благодаря. Председателката благодаря, Пьотър Борис. Благодаря. Искам да благодаря за това проучване. В държавите членки липсва едно и а, то е сравнението между а, това, което се случва в а, държавите членки. В а, Полша аз полагам усилия да се предостави достъп до такъв вид услуги. Тези действия са възможни и със средства от кохезионните фондове. Стотици хиляди работни места бяха създадени в детските заведения и се предоставят услуги, които преди не се предоставяха в по-малките населени места. Темата, която също се споменава в този контекст, е достъпа на жените до пазара на труда. Разбира се, важно е да се съвместява отглеждането на децата с професионалното развитие на жените. Е, в Европа се създават възможност, е, така възможност за жени, каквато не е имало преди. За деца от възраст до 3 до 6 години е, в Полша не съществува някакво задължение децата да бъдат изпращани на училище. отчасти е, родителите отговарят за образованието на децата. Разбира се, има най-различни методи. Видях е, и методите на е, Валдорф. При тези методи родителите отчасти поемат сами отговорността, но има и някои детски заведения, в които на децата се говори на три езика. <clears throat> Това са детски заведения, които се намират в погранични райони, в Герлиц, например, в детски заведения. Има групи, в които участват деца от Германия и от Полша. Важно е да се насърчават добрите практики, да се увеличава качеството, да се създаде механизъм, с който могат да се правят сравнения и да се види как се разходват средствата. Важно е, освен това, да убедим и родителите, че е важно качеството, а не само възможността да се представят такива услуги. Това а, обаче е трудно а, да бъде предоставено като информация на обществеността а, в Польша. Да речем е много трудно, общините не го правят. Има а, хиляди а, общини, които отговарят за собствените си системи. Има проучвания, които трябва да бъдат публикувани и да се упражни натиск, така че да се постигне по-голямо качество. Мария Тереза има думата. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря на комисията за това, че посвети толкова време на тази тема, която не е от любимите теми от е, известно време и все още не е, е сред основните грижи на всички държави членки. Много добре знаем, че Европейския съюз се ориентира по пътя на конкурентоспособна економика е, в е, перспективата на хоризонт 2020 години и подобни проучвания наистина са много важни, защото е, се поставя акцент и приоритет проучването на една привлекателна економика. Е, всички държави членки имат училища, които са на различни равнища, но приемането на малките деца а, във вашия доклад е подчинено на изискването на качеството е, образование и грижи за деца в ранна възраст. Ви очертавате различните възможности. Държавите членки трябва да направят усилия за подобряване на системата на предучилищното образование. Не знам дали можем да говорим за минимални норми, как да ги дефинираме в една обща рамка, както това съществува в съответните държави и това е обект на национални компетенции. Дали може да имаме качествена система на образование в предучилищната възраст, насочено към растеж в Европейския съюз, на какво равнище можем да се намесим с достъп до оценки, които след това ще ни дадат възможност да преценим колко детски заведения представляват предимство. Искам да кажа нещо за една френска система, която много добре познавам, която това са яслите, детските градини, които са истински училища и те се управляват с елементи на една система, която е една от най-развитите в Европа, защото при нас имаме висока ръждаемост на повече от две деца средно на семейство, така че един твоен подход, който вие показахте, обра социален и образователен подход тъй като приемането на малки деца е насочено най-вече към социалните групи, които имат по-малки възможности и по-малък достъп до определени структури. Аз мисля, че териториалното разпределение и структурата на приемане на децата, разпределението на места за деца до 3 годишна възраст. Това беше много важно във вашето изложение. Благодаря ви много и аз съм сигурна, че а, това ще доведе до подобрено сътрудничество. Естествено, няма магически рецепти, магически решения, но това, което беше изложено, ще подобри а, съществуващата система и плановете на държави, които имат намерение да въведат неща, които до тогава не са съществували в своите страни. Естествено, а, в а, финансирането, няма политика за образованието и а, трябва да има, разбира се, персонал, който да има високо образователно равнище, но е необходима и политическа воля в държавите членки. Как може да а, подбудим тази политическа воля, е, може да се използват регионалните фондове и политическата воля за въвеждането на подобни е, практики в е, съответните държави. Благодаря, Силвия. Благодаря за интересното проучване. И както казаха и други колеги, включително и докладчика. Би било интересно да се отиде малко по- на отвъд казаното, може би с някои насоки, може би е рано на този етап да се правят препоръки, но може би да се задълбочи малко. Качество, разбира се, минимални качествени стандарти във всички държави членки, но и стимули за качествата. Това според мен е много важно. Аз мисля, че можем да се впуснем в малко повече подробности за компетентност компонентите, педагогическото равнище, на европейско равнище също така е много важно, когато разглеждаме различните институции, екипите на учителите. Има един друг аспект, който според мен е много важен, а именно актуализирането и постоянното обучение на преподавателите трябва да има стандартна основа за тази квалификация. Има и още нещо важно, което не се откори в проучването, името съотношението между преподаватели и деца. Това е много важно. В Италия има много стрикни правила, защото правила, качеството е ясно, но времето, което прекарват прекарват преподавателите с децата е също така важно както и достъп на деца с увреждане или на деца с специални нужди, защото на това ние обръщаме много. По въпроса за интеграцията не съм сигурна, че разбрах напълно вашата а, теза. Вие говорите, че предучилищните услуги би трябвало да бъдат интегрирани. Вие говорите за 0 до 6 години. Не не ми стана съвсем ясно. Може би трябва да разгледаме интегрирането в с началното училище, но е много важно екипът, който работи в предучилищна възраст и учителите в началните училища да а, обменят опит, да, така че децата да не бъдат пакети, които се пренасят от едно място на друго и за да може в предуч... предучилищното заведение да бъде близо до началното училище на детето. Не ми стана съвсем ясно за периода 0 до 6 години, за който говорихте и как се вписва тук интеграцията. Какво можете да кажете с интеграцията с други служби, социални служби, медицински служби? заведения. В нашата страна има деца, които на 2 или 3 годишна възраст отиват на, в едно обикновено учебно заведение, защото те биват приемани в училищата, но това се прави на отделно място, обособено в училището с други учители. Ако това не е възможно, в съответното заведение. Много важно нещо, което подчертахте, беше въздействието на кризата. Това се наблюдава и в нашата страна. Ще бъде правите членки да проследят това. И последен въпрос. В Италия видяхме, че има деца, които отиват много рано на подобни учебни заведения от 0 до 3 години и там децата трябва да отидат на такова заведение поради потребностите на майките. Децата отиват там на 4 или на 5 месечна възраст. Има ли проучвания за социализацията на тези деца, които от отиват рано или по-късно в предучилищно заведение. Аз също искам да добавя нещо. Е, Стреснах се, като видях къде се намира Финландия в това проучване. Там се предлагат най-малко услуги за деца в е, ран детска възраст, но при, в проучванията на ПИЗА те заемат те места в Финландия. Не се намират най-добрите детски е, заведения въпреки че държавата всичко поема като разходи за това, че децата ще бъдат изпратени е, в детско заведение, дори ако дървите решат да не прашат децата. Това беше просто нещо в скоби, което исках да добавя. Пьотър спомена една тема, свързана с ученето на езици в ранна детска възраст. В наше време това е много важно. Това е нещо, което се, не се намира в текста или аз не съм го намерила, защото ако се живее на, ам, ам, близо до границата в Сарланд или в Гирлиц, ам, аз също присхождам от такъв район. Добре е за децата във възможно най-рана детска възраст под формата на игра да научават ам, чужди езици а, и ам, ам, децата трябва да бъдат обучавани а, от а, възпитатели ам, с а, майчин език. А, да е майчин езикът, на, на който ги обучават. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря ви за вашето изложение. Аз имам няколко въпроса. Ще се радвам, ако ни кажете малко повече за включването на уязвимите групи или групите с увреждания в предучилищното образование. Как... В Словакия, например, имаме конкретни проблеми с за е, включването на ромчета в е, предучилищното образование. И втори въпрос, е, по какви причини избрахте тези шест държави а, точно а, и защо? Изненадах се, че видях там Румъния като единствена държава от източна а, Европа. Източна Европа има определени проблеми от преходния период. След промените бяха затворени много ясли и детски градини и сега има недостъг на такива детски заведения. Аз мисля, че би било разумно да се сравни ситуацията в Източна Европа и в Западна Европа. Напълно съм съгласна с Дорис във връзка с, с езиковото обучение в повечето от детските заведения е, в Словакия се преподава английски чрез игра. Вие разгледахте качествени и количествени елементи, поставихте акцента върху аспекта качество. Аз мисля обаче, че и количествения аспект си заслужава да бъде разгледан, защото все още има места, в които е проблем да се намерят предучилищни заведения за децата, които живеят там. Разгледали ли сте възможността да се направи сравнение на количеството и качеството на държавните учебни заведения и други издържани и от други източници. Мисля, че може да се ангажират преподавателите повече в тези предучилищни занимания. На последно място, но не и по значение, общият тон на проучването бих желала да се коригирам. Тук става дума за езика. Много е трудно да се намери проучване на друг език, освен на големите езици. Аз нямам проблем да чета текстове на английски, мисля обаче, че е дошло време някои от проучванията поне да бъдат представени на други езици. Благодаря ви, беше много интересно. Още един въпрос, ако ми позволите. Използвали ли се данни от 2010 година? Може би ви искате да използвате едно цяло десетилетие. А, може би да, да сравните 2012 с 2002 година. позволете и аз да се спра на въпроса за езиковото обучение. Както знаете, а, погледнах на нещата от съвършено различен ъгъл. В Обединеното кралство положението с езиковото обучение е плачевно. И аз смятам, че децата губят много от това, че не изучават чужд език. Така че колкото повече говорим по тази тема, толкова по-добре Децата би трябвало да изучават два допълнителни езика към майчения език в Обеденото кралство. Това не е част от учебната програма и едва ли ще бъде посрещнато добре. Така че колкото повече говорим по тази тема, толкова по-добре. Този отворен метод за координация в доклада би трябвало да включи езиковото обучение. Трима членове на тази комисия повдигнаха този въпрос и ми е любопитно дали всички сме на едно мнение за включването на темата за езиковото образование в метода. Някой друг от комисията желая ли да се включи? Не. Господин Линдебом. Вие не може да отговаряте, разбира се, за писмения превод. Това не е предвиждано в нашия бюджет. Не можем да си го позволим, но ако може да отговорите на всички други въпроси. Доста интересни въпроси бяха зададени. И ще започна с бележките по отношение на включването, обединяването на отделните структури. В доклада сме се постарали да покажем как тези различни по своя вид системи за грижи за деца могат да си взаимодействат. Бе споменато, че може би въвеждаме някакви нови разграничения с това разделяне на три възрастови групи. Въобще не сме целяли да се създават по изкуствен път нови разграни... разграничителни линии, но така просто потвърждаваме факта, че институциите би трябвало да си взаимодействат е, в областта на предучилищното образование, медицинските грижи и така нататък. Основното ни послание всъщност е, че е нужно сътрудничество между институциите, за да се гарантира качество на грижите. Бе повдигнати въпрос за това на каква възраст детето да бъде изпратено в заведение – в доклада ние не сме въвеждали правила. Това е избор на родителите на първо място и решението зависи до голяма степен от културата в съответната страна и от е, възможностите, които предлага една държава членка. Аз споменах Финландия там е, предучилищното, посещението на предучилищно заведение не се разглежда като добро решение. Така че а, е, нашия стремеж а, е, бе да покажем, че това е въпрос на личен избор. Минавам сега на квалификацията на служителите и е, а, непрестанното усъвършенстване на умението на служителите, които следва да се досувър... усъвършенстват. Въпросът е изключително важен и в а, нашето изследване сме засегнали този въпрос. В хода на изложението не можех пространно да засегна а, темата, но ние обръщаме внимание на степента, до която държавите членки имат подобни разпоредби, доколко те са задължителни доколко квали допълнителната квалификация е уредена като задължителен елемент или пък е съответно по избор. Освен това, в доклада сме направили един общ преглед на състоянието на нещата. Друго нещо, което бе сметнато за важно е езиковото обучение. Няколко души го споменаха. Не сме обърнали особено внимание на този въпрос в доклада, тъй като страните, които бяха подбрани, като например Северен Рейн в Германия, там има няколко заведения, които, в които има двоязично обучение, но в Финландия разговаряхме с една институция, в която се предлага обучение на английски язик. И това се оказа изключително интересно. Но трябва да погледнем нещата и от друг ъгъл. Все повече внимание се обръща на образованието и тук някои депутати вече го споменаха. Важно е да се изучават езици по един по-забавен начин. на по-ранен етап. Разбира се, това може да има ползи, но може да има и недостатъци, тъй като се създава една училищна атмосфера. В Финландия, например, казаха, че може би не участието в предучилищното обучение може би е по-доброто решение. Езиковито обучение е, е отразено и в е, финландската практика, която изучавахме. Има и други подобни доставчици на такава услуга, така че темата е много интересна. Бе зададен въпрос относно приложените критерии за подбор на страните. И това, че е била включена само една източно европейска държава. Съгласен съм с това, че има една разделителна линия между новите и по-старите държави членки. Но в нашето изследване сме се опитали да обхванем две е, раз, или няколко разнородни групи с разнородна образователна система, страна с комунистическо минало, която се опитва да преосмисли системата за грижи за децата и един от въпросите, който засегнахме, бе именно този. Каква е образователната култура, която е в основата на разработването на дадена политика. Постарахме се да има географско покритие – защото отражението и на економическата криза е различно в държавите. Убеден съм, че има и много други интересни страни, които бихме могли да подберем за изследването, но това бяха страните, на които се спряхме. Бе посочено, че сме обърнали особено внимание на качеството, но че и количеството е важно. Съгласни сме с това. Но в доклада казваме, че, качеството, че количеството само по себе си се нуждае и от някаква заложена цел – а, достъпът в ранна възраст до услуги е изключително важен. Много интересно предложение бе направено да се съпоставят институциите, които са на държавна издръжка и такива, които не са. А, ние също обмисляхме тази идея, но Обърнахме внимание най-вече на институции, които са на държавна издръжка, все пак за да има някакви ограничения това изследване. Но въпросът е интересен за в бъдеще и резултатите си може и да са много интересни. Сега, защо сме избрали този времеви отрязък 2000-2010? Това са най-актуалните данни, с които разполага Евростат. И както вече каза депутата, ние сме се опитали да обхванем едно десетилетие, десетилетие а, в което не е имало определени цели за грижи в ранна възраст. И на последно място, по-рано беше споменато още нещо, а именно връзката между кадровото осигуряване и децата. В доклада сме се опитали да покажем доколко добро е кадровото осигуряване. Има различни измерители. Използвали сме наличните изследователски данни в държавите членки, но бяхме ограничени, тъй като различни показатели са използвани. И ако бъдат въведени такива сравними показатели на европейско равнище, то тогава бихме имали по-добър поглед относно кадровото осигуряване и съотношението между учители и деца. Ние се спряхме само върху 6 от държавите членки по тази причина. Беше изключително полезно това обсъждане. Благодаря и на двама ви, благодаря и на колегите, че останаха в залата и сега минаваме към девета точка нови технологии и образователни ресурси с свободен достъп. Моля да си изключите телефона, тъй като сте докладчик, колега. Сега, Иван, какво ще ни кажете? Благодаря. Искам да кажа, че а, е, за мен беше голяма радост е, да изготвя този доклад, е, защото а, той включва в себе си една много важна и актуална тема. От една страна сме изправени пред економическата криза, която се шири в Европейския съюз. Но не само в Европа, но и в Азия, Съединените щати, Южна Америка. Освен това, е, цари безработица сред младите хора, вътрешния пазар все още е нещо далечно за младите хора. Способностите и квалификациите е, на служителите и работещите трябва да бъдат е, поощрявани и тези способности да бъдат придобивани а, още по време на а, следването в университетите. Образованието е много важно, може да доведе до разрешаването на различни проблеми. Между 50 и 80% от следващите а, никога не са се занимавали с някакви информационни програми или учебници по информационни технологии. Повечето преподаватели в средните и основните училища не разполагат с тези професионални способности, за да преподават информационни технологии на учениците. Необходимо е да се променят начините на обучение в училищата. Учениците трябва да знаят как да боравят с учебниците, как да си помагат с информационните технологии. Чрез тези технологии те имат достъп до всякакъв вид информация и то по целия свят. Било то от Съединените щати, от Азия и така нататък, независимо дали тази информация е налична на английски или не. Необходимо е такъв вид е, образователни ресурси да бъдат използвани. Това ще спомогне за по-добрата подготовка сред трудовата ръка. Необходимо е да се създаде да се е на образование, което да е по-добре адаптирано към нуждите на обществото. 2020 е определена като година за общество, основаващо се на информационните технологии. Първото предизвикателство е свързано с подготовка на преподавателите, на следващо място използването на образователните ресурси в областта на информационните технологии, в, на трето място интернет трябва да е достъпен в всяка една учебна структура, образователна структура. Необходимо освен това да се а, признават способностите, които са придобити чрез интернет обучение. Необходимо е да има, общ, да има свободен достъп до а, учебни материали в интернет и на следващо място да има по-добър достъп до интернет в училищните а, стаи. Трябва да се а, наблегне на качеството, когато говорим за тези образователни ресурси и за учебните помагала. Необходимо е да се а, види а, кои са с най-високо качество, информационните технологии биха могли да предложат едно високо качество на учебните помагала и ресурси, би се създала една много добра възможност, която трябва да се използва в бъдеще. В момента Европ... Европейския съюз изостава след Съединените щати и Азия. Има области, в които трябва да се инвестира и които са свързани с информационните технологии. Необходимо е да се проведе изследване. Не знам дали вече съществува такова, но аз поне не съм намерил изследване, в което се показва каква е връзката между или по-скоро какво е отношението между ам, традиционните методи на обучение и модерните начини на обучение. Не бива да допускаме грешка. Може би има проучвания, които сочат, че ам, не би трябвало изцяло да се отказваме от традиционните начини на обучение. Необходимо е да се види колко далеч можем да стигнем с тези нови методи на обучение и с новите информационни технологии. може да се предвиждат и допълнителни обучения, свързани с това да се придобиват способни в областта на информационни технологии и съответно по този начин да се придобие по-голяма конкурентоспособност на трудовия пазар. Благодаря. Благодаря за вашата презентация. Тя наистина засяга същността на проблемите. Образователната система е изправена пред много предизвикателства. Преподавателите е, са изправени също пред, пред пред предизвикателства. Те се сблъскват с едно поколение, което наистина е много напредно в областта на информационните технологии подготовката може да стане а, чрез, с помощта на интернет, а, обсъждат се темите с преподавателя, като същевременно а, се намира информация в интернет. Понякога обаче тази информация съдържа грешки. Ам, всичко това трябва да става по отговорен начин. Значи, нашият колега има право. Необходимо е да има баланс. Цифровите технологии, разбира се, трябва да са ни от помощ. тук не става въпрос само за взаимното признаване на квалификациите, ами става въпрос за следното. Как да се използва интернет по отговорен начин? Как ам, тази информация да бъде филтрирана и да се извлича само това съдържание, което е важно и достоверно. Това е важно и за учителите, не на последно място. Има методи, които могат да се от Ам, може преподавателят да разпространява ам, своите лекции с помощта на така наречените e-learning или ам, дистанционно обучение, обучение в интернет. Всичко това трябва да се използва. Необходимо е да се инвестират средства за обучение на преподавателите и това може да е само от полза за учениците. Моите деца са на 6 на 7 години и те вече могат да правят PowerPoint PowerPoint презентации. Е, единият ми син е, може е, да си намери анимационно филмче на iPad-а. Някои от повечето учители не биха а, могли да се справят с а, такива неща. Необходимо е да се придобиват знанията по отговорен начин Преподавателите трябва да е, филтрират информацията, трябва да играят ролята на ментори. Трябва да се прави заграничаване между добра и лоша информация. Информация трябва да се използва отговорно, защото понякога тази информация може да се отрази негативно върху възпитанието на децата. Още нещо, което може да отполза. Не знам как е в други страни, но в Польша е последния начин. А, както казах, моите деца са на 6 и 7 години и те вече носят чанти, които са, тежат по 15 кг. На мен ми е трудно да нося двете им чанти и ще е много по-ефтино, ако всички учебници, сега не говоря за а, тези тетрадки, които са с упражненията, но имам предвид учебниците, те трябва да са достъпни и по електронен път. Ще е по-ефтино дори а, и е за всички, които не могат да си позволят а, да си закупят учебници, ще е по-добре да има достъп а, до електронния вариант на учебника. И така повече хора ще могат да използват тази информация. Разбира се, трябва да има такава възможност. Много по-просто е да си купиш един iPad, отколкото 15 учебници и учебници, които са толкова скъпи, че родителите не могат да си ги позволят. Благодаря. Много въпроси възникват тук, които не знам дали могат да бъдат разрешени на европейско ниво. Борис засегна темата за учебниците. Не знам дали няма да си създадеш проблеми с някое издателство на учебници. Ем, разумно е, разбира се, ако ем, има комбинация от двете. Но, както ти каза, и преподавателите трябва да разполагат с тези способности. Времето обаче все още не е дошло. През събота неделя бях на училище в Македония и не можах да разбера. Всички имаха е, лаптопи. Малките деца на 9 години е, говориха с мен на английски язик. Беше прекрасно. Може би бях в някое елитно училище, може и така, но преподавателите са много добре подготвени за работа с новите технологии. Сигурна съм, че в новата програма Еразъм Плюс ще се предвидят допълнителни възможности за допълнително обучение и квалификация за преподавателите в областта на новите технологии. Това е една от целите, които е заложена и ще е добре, ако се концентрираме върху този аспект и в доклада на Иван, да видим какви възможности съществуват. Всички ам, преподаватели, които участват в програмата e-twinning, те се, имат вече такива способности и тези преподаватели трябва да, да могат да се справят. Но хубаво е, е всички преподаватели да бъдат ам, обучавани. Трябва да видим с какви средства разполагаме, за да можем да оборудваме и училищата. Ам, трудно да се получат европейски средства за такива цели. Знам, че в рамките на някои структурни програми това е възможно. Преди много години а, засегнахме този въпрос. В някоя страна дават средства за лаптопи, в други страни а, не се предоставят средства за ам, такива цели. Ам, Нещата не са така прости. Знаем какво трябва да се направи, но изпълнението понякога не е лесна работа. Има ли някой от комисията, който иска да взема отношение? Моля. You, <clears throat> Благодаря, госпожо председател. Добро утро на всички. Както знаете, комисията неодавна прие инициативата откриване на на образованието. Искам да подчертая четири причини, поради които направихме това тази година и сега. Първото е, е дефицита на умения. Ако разгледаме служебните постове, които ще бъдат на разположение на учещите след десетина години, 95% ще изискват компютърни умения, но едно от е, един от пет възрастни европейци няма необходимите е, цифрови компетентности, за да може да функционира ефективно в технологически развита среда. Това е първата причина. Втората причина е, може да се каже, че това е въпрос на поколение, наистина младите ще могат да се справят. Всъщност, едно проучване показа, че независимо от това, че имаме млади хора, които имат достъп до интернета и са в състояние да си свалят а, а, много информация от виртуалното пространство. Всъщност, когато те бъдат поставени в работен контекст, тези цифрови елементи много по-малко се използват, защото а, способността на човека да бъде в цифрова среда не съдържа а, цифровите умения, които са необходими за служебна употреба. Друго нещо, което искам да спомена е, че растящото търсене на образованието ще бъде толкова широко, че всяко решение, което се използва, използва традиционни методи, няма да може да се справи с това търсене. В момента има около 90 милиона студенти. След това в 2030 година ще бъдат 400 милиона. Или трябва да започваме да изграждаме много университети, и факултети или няма да можем да се справим. И цифровото обучение е част от образованието. Третия елемент е свързан с разходите. Ние знаем, че 16 държави членки са намалили бюджетите си за образование неодавна. Това са последните данни, а ние смятаме, че дигиталното обучение може да има известен ол, а, е, е, известно влияние върху достъпа до образование, има а, и елементът на равнопоставеност. И накрая това вече беше споменато от един от почитаемите депутати и това е свързано с промяната в отношенията учител-ученик. Ако имаш достъп до информация извън клас, класната стая, тогава и ролята на преподавателя трябва да се развие за да може той да улеснява знанието и разбирането на информацията, а не а, толкова да има енциклопедии, които влизат в класната стая и рецитират факти и числа. Технологията като потенциална помощ е част от проблемите, които трябва да се разглеждат. Ние естествено не смятаме, че технологията е панацея. Определено трябва да имаме това предвид, че наличието на лаптоп в класната стая няма да реши всички проблеми, но има много неща, които могат да бъдат направени чрез технологията и отварянето на образованието не означава апел да се въвеждат мерки лаптоп за всяко дете в класната стая. Не става дума за това, а за създаване на среда в университетите и в училищата, в които ам, информационните и комуникационните технологии са предварително условие, но това естествено означава преподаватели, които са компютърно грамотни, които са от високо качество, които да могат да четат в интернет на различни езици. Отварянето на а, образованието откроява три основни сфери, които са свързани с организационни въпроси, а именно обучение на преподавателите, както беше споменато, но тук се намесва и а, организационните модели да бъдат преразгледани с оглед използването на информационни и комуникационни технологии, както и преразглеждане на уменията, които са необходими за работа онлайн. Също така насърчаване на качеството в Европейския съюз. В това отношение една от, един от новите елементи в Еразъм Плюс, което вие гласувахте тази сутрин, е свързано с, с нашия ангажимент Еразъм плюс да бъде на разположение на всички онлайн. И третия елемент е въпроса за свързаността, защото без свързаността повечето от тези неща не могат да се случат. Отварянето на образованието е инициатива на комисар Василио и е, е заместник-председателката Нели Круз. Е, това е част от усилието да се обединят, е, да се приближат информационните и образователните политики. Определили сме 23 действия. Естествено, това няма да бъде панацея за всички проблеми. Тези 23 действия са определени и обсъждани с заинтересованите лица в продължение на година в контекста на широки консултации. Това е едно от нещата, които можем да направим, за да постигнем известен напредък. Естествено, вероятно ще проистекат други неща от това, като обсъдихме днес, но това, което сме предложили е реалистично според нас. То може да бъде финансирано в бъдещата програма Erasm Plus и чрез структурните инвестиционни фондове по Еразъм 2020 година. Тук не говорим за нови средства, а за акцент върху някои нови аспекти, които а, може да се подкрепят. Председателката, благодаря, беше много интересно. Мисля, че това е много полезно и за теб, Иван. Ти искаш ли да кажеш нещо? Ако не, можем да гласуваме твоя доклад през декември. Не, всъщност ти ще представиш проекто доклада през декември, ще гласуваме през февруари и ще приключим. Това ще бъде едно от последните неща, по които ще гласуваме. Благодаря, госпожо Ферера. 10 Точка 10. Одобряване на решенията на координаторите. Получили сте е, имейл, разни въпроси. Благодаря на преводачите и се срещаме след, на следващото заседание 27 ноември. Благодаря ви. Тогава ще имаме заседание цял ден.